Good afternoon. We start with the items for this afternoon. Today's... Добър ден. Продължаваме с заседанието на нашата комисия. Все още не разполагаме с резултатите от сутрешното гласуване. Имаме гласуването по точка 8. След това ще преминем към девета точка – така че нека започнем с девета точка – мониторинг на прилагането на правото на Европейския съюз през 2017 и 2018 година. Докладчика и е госпожа Пинедоли разполага с 5 минути. Преди да започна, искам да благодаря на всички колеги от парламентарната комисия за тази възможност да работя по доклада, който е свързан с наблюдаване на спазването на правото на Европейския съюз 2017-2018 година. Благодаря и на комисията за тези доклади, защото на тяхна основа можем да следим ежегодно спазването на съюзното право. За държавите членки не винаги е лесно да транспонират някои норми. Но много е важно транспонирането да бъде бързо, за да не останат разпоредбите само на книга. Най-напред искам да направя една оговорка. Пилотният проект за диалог между Европейски съюз и държавите членки за нетранспонирането на европейските разпоредби не доведе до много плодотворни резултати, но нивото на данните, нека да кажа следното, през 2019 година комисията е открила 190 нови процедури, половината са свързани с закъсняло транспониране на нормите. Държавите, които са Кипър 43, Гърция, България и Румъния. Случаите за откритите процедури са 1500. Откритите процедури са Испания и Гърция, Италия с 57, Польша и България с 74. Някои от тези случаи стигнаха до Европейския съд и съд, съдът постанови в полза на комисията. Що се отнася до темите, повечето да, случаи са околната среда, след това мобилността и вътрешния пазар. Сега да преминем към моя доклад. Знаете много добре, че що се отнася до... че парламента предвижда доста ограничения, тъй като става дума за огромен материал. Аз реших да подбера някои теми, които са ми особено близки до сърцето, особено предишния ми професионален опит като разследва журналист, който е работил, е разследвал мафията. Ето защо реших да се сроточа върху някои теми и съм сигурна, че е, участието на докладчиците в е, Сянка и на другите колеги ще обогатят е, доклада и ще засегна темите, които не можах да засегна поради ограничения в мястото. Ще се спра на борбата срещу организираната престъпност и борбата срещу незаконните дейности, по-конкретно четвъртата и петата директива срещу прането на пари ние сме много далеч от пълно транспониране. Много държави и членки все още не са транспонирали четвъртата директива, за това има открити процедури. Въпросът за борбата срещу прането на пари е много важно. Не само, що се отнася до борбата срещу организираната престъпност и тероризма. Друг въпрос е полицейското и съдебно сътрудничество. Все още има държави, които сътрудничат слабо, особено по отношение на базите данни. Друга тема, която се засяга е околната среда, както видяхме повечето новите процедури за нарушения, свързвани с нетранспониране на разпоредбите, като имаме предвид, че това е тематика, която е обхваната в Хартата за основни права. По-нататък е плурализма и свободата на медиите, не само по отношение на Малта и Словакия, но смятам, че свободата на медиите и печата е много важно за защита на демокрацията. Това са основните линии. Е, ще проследя с голям интерес и внимание е, дебатите. Е, благодаря. Благодаря ви. Сега преминаваме към въпросите на колегите. Заповядайте, имате по две минути. please, press the speak. Госпожо Адамович, бихте ли натиснали бутона Speak? Сега ви чуваме. Имам технически проблем. Възможно ли е след 5 минути отново да ми дадете думата? Ние ви чуваме. Един момент трябва да намеря съответните документи. Благодаря, че ми давате думата. Благодаря ви. Разбира се, че е много важно да е, се опрем на съществуващите документи и да създадем правна сигурност. Това е важно за предприемачите, например. Върховенството на закона е нещо много важно и не бива да има отклонение от него. Европейската комисия работи с държавите членки и няма никакво съмнение, че сме изправени пред някои много големи предизвикателства – Върховенството на закона трябва наистина да съществува във всички държави и членки. Но, за жалост, докладите за прилагането на правото на Европейския съюз през 2017-2018 година показват, че има нарушения в някои държави членки, включително и Полша, моята страна. Още по-важно е следователно да се прави редовен мониторинг в цяла Европа. Аз с нетърпение очаквам резултатите от мониторинга на Европейската комисия. И последното, което ще кажа. Европейската комисия е установила че има 599 висящи дела за неприлагане на директивата в държавите членки. Това е много обезпокоително, особено в условията на коронавируса. Европейската комисия би трябвало да работи много сериозно не може коронавируса да се използва като извинение за неприлагане на директивите. Много ви благодаря. Господин Дюран, заповядайте за две минути. Благодаря ви, господин председател. Съвсем набързо. Първо искам да благодаря на колегата Пинедоли. Бих казал, че приоритетите, които чух изложени от нея, ми се струват наистина важни. Ние трябва да се занимаваме с борбата с изпирането на пари, финансовите въпроси. Колегата също така обърна внимание и на защитата на околната среда. Това е нещо, на което обръща внимание и комисията в своя доклад за правовата държава. Така че тук се повдигат въпроси не само за основните права, върховенството на закона, но и въпроси свързани с околната среда. Разбира се, от една страна гражданите, които не могат да се възползват от плагата на вече одобреното законодателство, са ощетени. И от друга страна ние имаме единен пазар, но се оказва, че едни зачитат правилата, други не. Това води до една много лоша ситуация. И в някои случаи се отива отвън границите на разумното. Самата комисия казва, че дори когато установи нарушение, понякога процедурата трае до 10 години. Това е твърде дълъг срок. Например, в Франция първите действия за неизпълнение на директивата за фините частици са от 2005 година. Днес сме 2020 година. Междувременно се изредиха няколко правителства. Трябва да се работи с по-бързи темпове, защото това е просто неразумно. Но наистина сме благодарни и очакваме бъдещия доклад на госпожа Пинедоли. Благодаря колегата Хаутала. Госпожо Халтала, бихте ли натиснали бутона Speak? Имате думата. госпожо Халтала. Преминаваме към следващия оратор. По-късно ще ви дадем думата. Господин Колакович, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Почитаеми членове, почитаеми колеги, използвам възможността да похваля доклада от нашия независим член госпожа Сабрина Пинедоли. Този доклад е съставен по един много сериозен начин. Това е доклад с високо качество доклад за прилагането на правото на Европейския съюз. Нещо много важно, защото това е основата за качествената работа и на нашия парламент. Искам да благодаря на всички членове на нашата комисия за това, че един независим член получи правото да бъде докладчик. По този начин показваме, че наистина работим в духа на Европа много повече, отколкото някои други комисии. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Босаде. Хорхе, вие също сте в моя списък. Имате две минути. Благодаря. Аз просто исках да обърна внимание на два въпроса по отношение на докладите за 2017 и 2018 година. Обръщам внимание на докладчика, че имаме становище и от Комисията по петиции по този доклад. Обръща се внимание на едно много голямо разминаване. От една страна 90% от нарушенията 2018 година са разрешени, но от друга страна 2017 година имаме проблеми с Елпайлът би трябвало комисията да работи заедно с държавите членки по тези процедури за установяване на нарушения. 2017 година се търси редовно да се налагат санкции на държавите членки. Мисля, че не това е начина да се работи напред. Още нещо на трето място. Имаме случаи като тези с директивата за инфраструктурата, директивата за горивата и съответно нарушенията, които е установила комисията. Но комисията е завела такива процедури срещу 21 държави членки. Когато говорим за 21 държави членки, може би комисията е тази, която трябва да се замисли за директивата. Освен това, становището на комисията по петиции обръща внимание и на дискриминацията на определени групи от обществото, заради това, че използват език различен от официалния. Има много такива петиции и за това трябва да обърнем внимание. Благодаря. Благодаря. Ще опитаме отново да дадем думата на госпожа Хаутала две минути. Okay, so we move to Ms. Chinichi. I see that you're connected. Госпожа Киничи. Си, колеги. Sirius, uh, eccomi, eccomi. Eh, mi sentite? Чувате ли ме? Благодаря, господин председател. Поздравявам всички ви, въпреки ситуация, трудната ситуация, в която се намираме. Съжалявам, че не можах да се изкажа по-рано, но бях в комисията Либе. Благодаря на колегата Пинедоли за работата и искам да се присъединя към по-общите съображения, изказани от преждеговорившите. Обедена съм, че това е един от най-важните доклади за Европейския парламент, защото е повод да направим ревносметка на ефективността на нашата работа като законодателен орган. Е, доклада 2019 година е възможност да направим една по-обща панорама. Преждеговорившите се спряха на различни области от правото на Европейския съюз, в които има, по които има заведени процедури за нарушения Секторите са различни. Околна среда, вътрешния пазар, предприемачеството, малките и средни предприятия. Това са сектори, които имат връзка не само с, с, с, с економиката, те засягат пряко живота на гражданите. Върховенството на закона е много важно пространството на правосъдие и свобода, миграционната и политика, политиката по убежище. Това са все сектори, в които ние като представители на нашите общности трябва да работим, за да може законодателството на Европа да даде добавена стойност а, на националното законодателство и предприетите национални мерки. Цифрите бяха разгледани и анализирани от преждеговорившите. Бих казала, че трябва да положим допълнителни усилия за засилване на добавената стойност на европейското законодателство в нашите страни. И това е не само във връзка с ангажиментите на държавите членки, тяхната работа може да се подобри, тъй като не винаги е достатъчна, но е хубаво Комисията като пазител на гражданите трябва да проведе засилен диалог с националните и регионални власти, като приеме мерки насочени към това да помогнат, да помогнат на държавите членки за изпълнение и приложение на законодателството. Това е посоката, в която трябва да работим. Днес е първата възможност за размисъл от общ характер – аз, разбира се, ще направя по-конкретни изказвания като докладчик в сянка за социалистите и демократите. Аз съм убедена, че ние трябва да успеем да сближим позициите си, защото наша отговорност е на нас като представители на различните държави членки да направим така, че европейското законодателство да има добавена стойност в всички политики в правомощите на Европейския съюз. Благодаря на колегата Пинедоли и искам да потвърдя, че съм на разположение за съвместна работа. Благодаря много, госпожо Пинедоли. Искате ли да обобщите? Само ще благодаря на всички за направените изказвания. Надявам се, че докладът ще успее да отрази е, мненията на всички групи. Председателят е, благодаря да обявя резултатите от гласуването тази сутрин за цифровия пазар. Всички компромиси и изменения бяха приети, Бяха приети и редица изменения 53, 77, 78, 79, 80, 81, 1 и 5 всички тези изменения. По правното основание 24 подадени гласове имаме 19 положителни. Сега преминаваме към окончателното гласуване на акта за цифровия пазар. Гласуването ще премине дистанционно. И привличам вниманието ви, че гласуването ще се осъществява успоредно с работата на комисията. Гласуването ще продължи до 6.15 и ще обявя резултатите в края на заседанието. Разполагаме. Пет гласа бяха невалидни тази сутрин. И затова само депутати, чието имена са предадени от политическите групи като участващи в гласуването, са получили е, бюлетина за гласуване и само техният глас ще се зачита. Всички, които участват в е, гласуването, гласуват по имейл, като използват е, съответните листове за гласуване. Имаме кворум. Искам да привлеча вниманието ви към това, че вие трябва да присъствате по време на заседанието, за да същита за гласа ви или физически, или дистанционно. И така, точка 10. Доклад, има думата докладчика по корпоративна надлежна проверка и корпоративна отговорност. Благодаря. Много се радвам, че съм докладчик по тази много важна тема. Това лято прочетах много важни статии по темата. Едната беше за текстилната промишленост в лесото, другата добивната промишленост в Австралия. И двете статии и проблемите, които изложиха, и е, ефекта на тези компании върху работещи във фабриките и местните общности ме накараха да се замисля за това, че е спешно е, да започнем работа по тези въпроси. Тези примери не са във вакуум. През е, това недостатък на хиперефективните вериги за доставчици и липсите на буфери и е, кризата с климата и COVID-19 показват, че трябва да се занимаем спешно с е, липсата на корпоративна отговорност. Заедно с това има доста законодателство на, е, както на ниво държави членки, е, така и на региони за съжаление, не са постигнати осезаеми резултати и няма промяна в корпоративните нагласи. Сега имаме нужда от законодателна рамка за надлежна проверка, за да може корпоративната отчетност да стане норма. Всички фирми трябва да спазват правата на човека и защитата на околната среда. В доклада си в... се стремя към това фирмите да бъдат държани отговорност и жертвите на вредните стъпки да имат право на, на достъп до правосъдие. Жертвите понякога са извън Европейския съюз за, за, за да има реално въздействие законодателството за надлежната проверка, приложното поле трябва да бъде максимално широко, както от гледна точка на обхванати фирми, така и от гледна точка на рисковете. Трябва да се включат всички заинтересовани лица, като работниците, например, също така искам да е, представя понятието надлежна проверка във веригата на стоеността. Е, понякога надлежната проверка не се осъществява в цялата верига. Фирмите би трябвало да знаят каква, какво, може, какво е евентуалното въздействие на дейността и какво, им, какво трябва да предприемат. Що се отнася до пропорционалността, смятам, че надлежната проверка трябва да засяга всички фирми. Спо... Малките фирми, може би, трябва да разполагат с не толкова подробни стратегии, стига да съответстват на рисковете и този подход би трябвало да съответства на насоките на ОСР. Също така смятам, че е много важно малките и средни предприятия да разполагат с необходимите мерки, които да им помагат да спазят задълженията си. Що се отнася до изпълнението, трябва да има механизъм за жалби и а, средства за защита. Компетентните органи трябва да обменят положителен опит, те трябва да могат и да налагат санкции. Що се отнася до отговорността, крим, надлежната проверка трябва да е продължителен процес. Казвали сме го и преди, но това означава, че тук не става дума за отмятане на предприяти мерки. Факта, че една фирма осъществява надлежна проверка, не я освобождава от отговорност. При сериозна небрежност трябва да се обмисли възможността за наказателно преследване. Заедно с това искам да работя заедно с колеги в, от всички групи, както и с бизнеса, за да са наясно фирмите с това, което се очаква от тях. Приветствам и призева от 26 фирми и бизнес съдружения. Те подкрепят задължителна рамка, но настояват за яснота и правна сигурност. Аз разбрах тези искания. Надявам се, че ви дадах представа за доклада ми, който ще бъде готов след около 10 дни и очаквам да работя с всички. Очаквам да чуя становищата на останалите в парламента. Благодаря, госпожо Волтерс. Господин Вос има думата. Много и благодаря, господин председател. Благодаря и на Лара за предложението и за идеите. Радваме се от да работим заедно по изпълнението на добрите идеи, които са заложени в това предложение, но трябва да сме наясно, че тези хубави идеи водят със себе си и много проблеми, с, тъй като сигурността и яснотата са сред най-важните фактори за дружествата. И от гледна точка на вътрешнията пазара, отново призовавам за пълна хармонизация, за да не се стигне до разпокъсани стандарти и изисквания в рамките на вътрешния пазар. Трябва също така много ясно да се замислим какво точно искаме да постигнем с тези критерии и как можем да постигнем целите си без да създадем и по този начин нови проблеми как може да се гарантира, че крайните резултати от положените усилия са видими, има все пак много дружества, които вече са започнали сами да полагат усилия и от тази гледна точка трябва да се замислим до каква степен може да се включат доброволните инициативи в различни отрасли. Ако а, в някои отношение трябва да се предвиди специален подход за даден отрасъл или как може а, стандартите да се а, основава на вече постигнатото от големите предприятията, тъй като някои от големите предприятия работят в някои случаи с 300 до 400 подизпълнители. Трябва да видим как ще прилагат правилата и към тях. И следващият въпрос е какво ще бъде приложното поле, докъде искаме да стигнем и а, ако искаме да се спазват, например, изискванията за допустимото работно време, трябва да вземем предвид а, специфични ситуации, например, а, сезонните работници в а, Индия, които не винаги могат да работят през, цял, през цялата година, например, и когато могат да работят, може би се радват да могат да, да работят по-дълго на ден. Така че надявам се в крайна сметка законното подължение, което ще излезем, да може да се прилага в трети страни без да води до изкривяване на конкуренцията. Благодаря ви. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais, je vais parler beaucoup, je m'en excuse. Aujourd'hui, c'est le hasard des, des interventions. Благодаря ви, господин председател. Съжалявам, днес доста често ще се изказвам, но така са се стекли обстоятелствата разбирам прагматичният подход на господин Фос, който твърди, че ще се спочнем с много трудности, ако искаме е, да изготвим законодателство. Ами мисля, че винаги се сблъскваме с подобни проблеми, когато се занимаваме с законотворческа дейност. Трябва да се правят избори между различни интереси. Но аз няма да започна от края, т.е. от, от законодателството, към което се страним, а е от първоначалното положение. Именно имаме нужда от законодателство за надлежна грижа, за социална, за социална закрила и спазване на законодателство за околната среда. И това се дължи на всички трагедии, с които се сблъскахме, било то човешки трагедии, като тази в Бангладеш, която не беше чак толкова отдавна, която доведе до смъртта на хиляди работници на всички ни е ясно какво е положението и трябва да сме в състояние да отговорим на това положение, разбира се, съгласно на настоящите правила и съгласно непрестанният ни стремеше да постигнем равновесие и бихме искали да постигнем правила, които да са еднакви и приложими за всички. От тази гледна точка напълно подкрепям подходът, предложен от значи, докладчик Лара Волтерс, а именно идеята да се намери доброто равновесие и да се определят стандарти, които взимат пред от една страна нужда да се спазват човешките права и защитата на околната среда и от друга страна, разбира се, да дадем възможност на нашите предприятия да могат да продължават да разработват, да извършат своята дейност навсякъде по света. Това е равновесието, към което се стремим и не започваме от нищото. В Франция вече имаме законодателство, което докаже както своите силни страни, така и своите ограничения. И държа да отбележа, че тези ограничения са много важни от гледна точка на това, че се ограничават само в една държава. Знаем, че това, което може да постигнем на гранището на цяла Европа е, е по-важно. Така че това, което искам да кажа на този етап, знам, че Европейската комисия ще излезе с законодателно предложение, така че сега е настъпил ключов момент и имам пълно доверие на госпожа Волтерс и на е, всички други докладчици в Сянка, за да се превърне това досие в е, едно от ключовите за края на 2020, началото на 2021 година. Благодаря ви, господин Дюран. Госпожа Халтала има думата. Много ви благодаря. Съжалявам, че не можах да взема участие в предишното заседание за мониторинга на прилагането на върху на законодателство. Дошъл е момента да се направи отчет на, на постигнатото с ръководните насоки на ООН, ООН, на ООН за корпоративните практики. И може беше шокиращ факта, че, беше, че се стигнахме до извода, че и търговските субекти трябва да спазват човешките права. Това си беше нововведение в принципите на международното договорно право. Първият принцип е, че държавите членки имат задължението да защитават човешките права. Втория принцип е, че стопанските субекти трябва да спазват човешките права. И на трето място, че трябва е, да има механизъм за корекции в случай, когато е, някое предприятие нарушава сериозно човешките права на своята работна ръка или на автохтонното население. И изглежда, че Европейски съюз най-накрая реши да поеме водеща роля на, в това отношение. И според мен това е много важно точно в този момент – комисарят Дидие Райндърс очевидно е започнал съобхватни консултации с всички заинтересовани страни, стопанските субекти и гражданското общество за това как би трябвало да изглежда това законодателство, за да може да отговори на всички благородни цели, а именно защита на човешките права и на околната среда, но едновременно с това да позволи и на нашите предприятия да бъдат конкурентно способни. Мисля, че докладчикът ни, госпожа Волтерс, поем много важна инициатива, тъй като тя изготви един доклад за законодателна инициатива, който трябва да изиграе роля на на насока за законодателно предложение, с което ще излезе Европейската комисия, като показва, че Европейския парламент ще играе воля на лидер в този процес. Основната ни цел наистина е да постигнем равнопоставеност и въпрос, като каза колегата Дюран, е, че тук не става въпрос за нещо е, наистина новаторско. Държавите членки вече са предприели подобни законодателни инициативи, особено Франция, така че можем да се получим безспорно от френският закон за надлежна проверка. А в поредните 10 държави членки в момента е, тече законодателен процес с изготвяне на подобен вид законодателство. Така че ако искаме да има е, равнопоставеност е, за европейските предприятия, трябва да гарантираме законодателство на европейско равнище. И се радвам, че германското председателство очевидно е сравнително убедено от нуждата от това предложение. Смятам, че ни очакват много вълнуващи дискусии по темата с министъра Алтмайер и с други. Някои явно гледат по-добре на това, с по-добро на това предложение от други. Но смятам, че това предложение е много важно. Благодаря ви, госпожо Обри, имате думата. Много ви благодаря за представянето на първа, поначалната насока на този доклад. И за мен е много важен този завършителен момент, който преживяваме. Е, опитът, има богат опит в гражданското общество и мога да ви кажа, че това е борба, която се води вече от години насам. Малки неправителствени организации се опитват да подведат по отговорност големи малтонационални компании и е, борбата е като на Давид срещу Голият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 за първ път се води дебата тук в Европейския парламент и трябва да ви кажа, че и сякаш съм изправена пред дежаву. По същият начин се проведе дебата в Франция, когато обсъждахме закона за надлежната проверка. По същия начин десницата говореше за нуждата за запазване на коректно способността, предпазливост и т.н. Но тогава ще ви отговоря с език, който вие в десницата разбирате. Има коректно способността. Десет държави членки в момента изготвят свое законодателство. С Склонни ли сме да оставим такова разпокъсване на законодателството в различните държави членки на Европейския съюз или искаме да има европейско законодателство? В публичната консултация, проведена от Европейската комисия, самите предприятия предпочитат да има европейско законодателство. По този начин може да им се, да се гарантира прозрачност и правна сигурност и те знаят на какви рискове се излагат по този начин. ръководи ни една цел, която дори не е от политическо естество, става въпрос за защита на правата на човека. И се надявам, че и с аргумента за която способността ще успеем да привлечем и ЕНП в подкрепа на предложението за корпоративна надлежна проверка. Под каква форма трябва да изглежда това, това предложение според нашата политическа група? Свързали сме се с, с голям брой НПО, над 100 НПО изготвят свое законодателно предложение. Първо, за приложното поле. Да, трябва да обхванем всички засегнати предприятия. Разбира се, ясно е, че не всички предприятия работят по еднакъв начин в международно изпарение. Ясно е, че не са и с еднакъв размер, така че задълженията, които ще се прилагат към тях, на практика ще бъдат различни. А как точно ще се извършва надлежната проверка, както каза Лар, не трябва да става въпрос за докладване си напълно права, защото в Франция има голям брой дружества, които само публикуват своята план за надлежна проверка и всичко се свършва до там. Дори не е лесно човек да има свободен достъп до плановете за надлежна проверка на тези предприятия. И освен това, по този начин далеч не се постига крайната цел, а именно достъп до правосъдие на жертвите. Във Франция продължава да има вече вече има закон, но все още няма жертви, които да са били обезпечени. Ето защо трябва да предвидим действия, които да са както на административно така и на гражданско правно и наказателно правно равнище. И накрая, за да може да гарантираме достъп до правосъдие за жертвите, трябва заедно да обмислим възможност за обръщане на принципа за доказателство на тежест. Хора, които се намират на другия край на планетата, няма как да докажат, че са били е, жертва на защита на правата на човека пред Европейски съд, а пък големите предприятия могат много лесно да се защитят. Така че основната ни цел е да има има достъп до правосъдие, шефите трябва да улесним процедурата за подаване на жалба. Благодаря ви, госпожа, госпожо Волсман, имате думата. Скъпи колеги, трябва да имам балансиран подход към корпоративната надежна проверка и корупираната отчестност, което значи, че трябва да се гарантира отговорността за по веригата на доставки от страна на дружествата, но равно с това те не бива да бъдат ограничени в своята дейност. Смятам, че всички политически групи са съгласни, че е, дружества, които европейски предприятия, които развиват своята дейност в трети страни, особено в развиващите страни, не бива да извършат нарушения на човешките права или да подриват трудовите условия. Но се задават сериозни въпроси, като например какъв ще бъде реалното а, изпълнение на изискването за надлежна проверка? Може ли на предприятие действително да има поглед на дейността на всички а, свои подизпълнители или само на тези, с които и, има пряка връзка? Трябва да не се ограничават възможности на европейските предприятия по този начин и от гледна точка на принципа на равнопоставеността, би било по-логично да се ориентираме към насоките на ОИСР за корпоративна надлежна проверка. Според мен това е смислено, добро, равновесено предложение. Така че инициативата е добра, но не бива нашите предприятия, които и без това бяха засегнати много тежко от кризата с коронавируса, да бъдат допълнително обременени. Благодаря ви, господин Волкан. Волкан има думата. Okay, we'll move to. I don't know if you can hear me, but. We can hear you, but we cannot see you, Timo. Huh. Okay, you, you should be able to see me, but. We should. Yeah, because I can, I can see me. Не знам дали ме виждате. Не отговаря председателя. Thank you. Mr. San, the floor is yours. Добре, тогава дам думата на госпожа Тусан, след което ще се върнем на господин Велкен. Госпожо Тусан, имате думата. Госпожо Тосан, моля да натиснете бутона Speak. I didn't thought it was my to speak, so it's fine. Извинете, не мислех, че ми е вече дошъл мога да се изкажа. Ще се изкажа на френски. Добър ден на онези, с които не се видяхме преди малко стигаме до много важен момент и е много вълнуващо и вдъхновяващо да започнем с тази инициатива за въвеждане на хармонизирани правила, които ще дадат възможност да работим с нашите предприятия, като едновременно с това защитават правата на човека и околната среда. Почетох някъде, че папата поиска правила, които да гарантират, че за своята дейност предприятията не изчерпват природните ресурси и че допринася борбата с бедността. И в този момент, в който обезлесяването се увеличава, особено в Бразилия, и наскоро публикуван доклад показа, че 90% от дружествата, занимаващи се с обезлесяване в Бразилия, не са обяснили своите действия от корпоративна гледна точка. И дори и дружества, банки като БНБ Париба във Франция, например, са инвестирали близо 17 милиарда евро в програми пряко водещи до обезлесяване. Но всички проблеми не се свеждат само до обезлесяването. Трябва да предприемем действия и срещу други незаконни действия. Публикуван беше доклад на Интерпол, който показва, че държавите членки на Европейския съюз изнасят своите пластмасови отпадъци в трети страни, в частност в, в Азия. Има също така и друг доклад, свързан с незаконната дейност, свързана с трафика на защитени диви видове а има и законна дейност, свързана с текстилната промишленост, например, или енергийните проекти, като поредният газопроект на Русия. Тази инициатива, която обсъждаме, няма да наруши равнопоставеността, напротив, дори ще засили конкурентоспособността на нашите предприятия чрез изготвянето на единни правила и а, поздравявам докладчика и я подкрепям в нейните усилия. Само да се върна на това, което тя каза преди малко. Напълно вярно е, че имаме нужда от а, достъпа до правосъдие по ефикасен начин. Ще припомня на госпожа Манон Обри, че достъп до правосъдие е, е, е труден не само в в от третия свят, но и в Франция Поредният доклад на НПО ни показа, че, е, доказва, че 212 активисти защита на околната среда са загубили живота си и да се борим с подобен вид престъпления е важно за запазване на достоинството и принципите на Европейския съюз. Okay, once again, I hope you can see me. Yeah. Е, Господин Волкен, да надявам се да ме виждате. Yeah, ich möchte es, uh... Съвсем накратко бих е, искал да благодаря на докладчика е, за това, че ни представи своята е, много амбициозна програма по тази много сложна тема. За нас, социал-демократите в Европейския парламент, защитата от, на правата на човека, спазване на стандартите за околна, защита на околната страна са много важни теми и за това се опитваме да гарантираме възможно най-всеобхватна защита. И едно е ясно за всички, защитата на правата на човека не спира на границата на Европейския съюз и не се ограничава само до европейските предприятия и ние като европейски потребители носим своята отговорност. На няколко пъти беше спомената пандемията от COVID-19 държа да отбележа, че именно тази панде... пандемия не засегна най-тежко предприятията, а хората, които са в началото на веригата на производство, които бяха закратени, тъй като нямаше повече нужда от производство. Те загубиха работата си буквално от ден за без предварително, предварително предизвестие, защото са работили за европейски предприятия. Надявам се, че Германия моята страна, в която председателят и министърът от ХСС, от ХДС господин Алтмар дълго време блокираше предложението на германско равнище. Надявам се да постигнем успех на европейско. Ще бъда кратък. Искам да взема отношение по това, което чух. На първо място, трябва да имаме предвид а, приложното поле. Това, което се прилага спрямо всички предприятия ли ще се прилага или само за предприятията от Китай или Индия. Например, също така това, което се предлага, ще го приложим ли и в Европейския парламент? ще се прилага ли спрямо Европейската комисия или политическите партии или нашите собствени неправителствени организации, които изпращат кораби в Средиземно море? Към кого ще се прилага? Освен това, кажете на стотиците хотели в моята страна Испания, които трябваше да затворят врати че не бива да обръщат внимание на вируса. В Испания първото, което се направи, беше да се затвори бизнеса. От това пострадаха и работодателите, и работниците. Така че нека първо да изясним какво е приложното поле, защото може да има добри намерения, но тези правила трябва да се прилагат, да, към големите многонационални компании, които се възползват от разликите, които също така експлуатират трети страни, изнасят производството. Но точно тези големи предприятия ще успеят да заобиколят нормите. И това, което ще се случи, е, че европейските фирми ще трябва да се конкурират с такива, които не спазват правилата, големите глобалисти. Мисля, че това е нещо, на което трябва да обърнем внимание, защото ще трябва да променим всички споразумения с трети страни, всички търговски споразумения – трябва да гарантираме, че няма да приемаме внос на продукти от трети страни, когато те не са произведени при условията, които очакваме. Не може да се сравнява обаче един малък ресторант в Гърция или някакво ателие в Италия с огромно предприятие в Париж. Благодаря. Господин Ланг и господин Бусман също ще чуем. Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Мисля, че е пределно ясно, ние участваме в едни системи на глобални вериги. 70% от търговската дейност е свързана с вериги на доставки, не на производство. 70% тези вериги на доставки виждаме, че са проблематични – при много от компаниите се наблюдава ниско ниво на надлежни проверки. Необходимо е да има един европейски хоризонтален правно обвързващ подход по отношение на надлежната проверка. Затова аз подкрепям предложението на вашия докладчик. Ние имаме сходен подход. Освен това, мога да дам и пример. В комисия Инта преди няколко години ние работихме по законодателен документ за конфликта на интереси. При добиването на злато, тантал, волфрам, това всъщност зададе световен стандарт. И мисля, че има какво да научим от дадения пример. На първо място трябват ни ясни стандарти. Да се знае какви са задълженията за рисковия менеджмент, за системите за наблюдение и също така за прозрачността при законодателството, което дадох за пример, ние се водихме от указанията на ОИСР, така че да е ясно за всички. На второ място има, разбира се, индустриални схеми, които могат да бъдат интегрирани в законодателството за надлежните проверки, стига да има сертифициране и мониторинг. А по отношение на малките и средни предприятия, е много важно – да се знае, че трябва да разработим ръководства, на ръчници, които да им помагат, защото колегата е прав. Едно квартално магазинче има различни проблеми от тези на голямата компания. Затова трябва да помагаме за изпълнението на задълженията. Необходимо е да сътрудничим и с търговските партньори. да работим не само с дружествата, но и с търговските партньори, търговските споразумения да отчитат тези задължения. Мисля, че Европейският съюз също така трябва да работи и със своите делегации в страните партньори. Тези делегации да извършват наблюдение, да извършват мониторинг на това доколко компаниите, е, влизащи от Европа, извършват надлежната проверка. Необходимо е също така да се работи с синдикатите, да се търси предотвратяване на риска, а не намеса, когато лошото вече се е случило – и разбира се, трябва да има възможност за подаване на жалба при случаите на нарушения. Ние ще направим своите предложения по законодателния текст. Няма никакво съмнение, че ще е, успеем да съставим един много практически смислен закон. Господин Бусман. Благодаря. Ще говоря френски. Беше казано, че ние живеем в исторически момент. Например, сега имаме 43 многонационални компании, всички знаят техните марки и те използват своите филиали, е, използват системите и в Китай – използват робския труд и това въжи за доставчици на големи марки като Adidas, Zara, Apple. Това са само някои от тях, разбира се. Пирамидата на отговорността просто е била построена по този начин, но сега мисля, че навлизаме в исторически момент. Европа би трябвало да поеме своята отговорност – при глобализацията. Тук не става дума за някакъв левичарски, антикапиталистки текст. Необходимо е да поемем своята отговорност в този свят. Това е историческо задължение. И всъщност виждаме, че това се подкрепя от хора, които са млади, които не са обременени. Също така, знаем какви бяха принципите при създаването на Европейския съюз. Това не бяха само принципи на думи. Необходимо е всичко да се въплати в дела понятието за права на човека е много важно. Правата на човека, разбира се, обхващат и социални права, и екологични права. Като казвам социални права, имам предвид някои основни човешки права. Едно от основните права е именно да можеш да разчиташ и на правосъдие. Този достъп до правосъдие следователно е много важен за едно такова законодателство. И от това зависи доколко законодателството ще помогне ефективно на пострадалите. А що се отнася до ефикасността на този доклад, и защитата на правата на човека, то е ясно. Трябва да имаме предвид факта, че не всички предприятия са еднакво големи, не всички от тях разполагат с достатъчно възможности, не всички имат достатъчно правни експерти, но трябва да се запитаме кои да са определящите критерии. Мисля, че един такъв критерий трябва да бъде рискът. Защото е възможно едно предприятие да има по-малко от 100 работника, но същевременно да нанася огромни вреди на околната среда. От друга страна, наистина едно е кварталното магазинче, друго е многонационалната компания. Рискът на е един и същ. Но мисля, че това трябва да е подходът, който е рационален. Той, освен това, отразява всичко, което чухме днес, че трябва да се борим с е, изместването на производството, трябва да защитаваме потребителя – правото, нормите би трябвало също да се изнасят, те да следват компанията. Само така ще имаме реално въздействие. Само така многонационалните компании ще трябва да поемат своята отговорност. От гледна точка на правната комисия, Ние трябва да се водим от принципите на Европейския съюз. Да въплатим тези принципи в дела. И това мисля, че в крайна сметка ще направи нашите предприятия по-конкурентно способни, защото ще им даде предимство. Благодаря. Искате ли да обобщите? Благодаря, госпожа Волтерс. Трудно ще ми е да направя коментар по всичко чуто. Принципно се радвам, че толкова много от колегите подчертаха, че ние преживяваме един исторически момент. Колегата Хайди спомена, моментът в ОНЕ, когато бяха прияти тези принципи. Колегата Дюран каза, че ние не тръгваме от нулата и всички те са прави. Наистина, сегашният момент е исторически, но е много важно да отчетем, че ние не тръгваме от нулата. Преди 10 години се работи по тези принципи. ОИСР също излезе с доброволни ръководни принципи. И това, което ми прави впечатление е следното – Някак си оглеждам залата и си спомням как през лятото огледах небето, виждах звездите и си мислех, че това, което виждам на небето са звездите така, както са изглеждали преди милиарди години. Някои от коментарите на колегите днес бяха не точно неверни, но може би те не отразяват сегашния момент, а моментът от преди 10 години. В сегашния момент всеки знае, че са необходими задължителни изисквания. Самият бизнес го казва и така отговарям и на колегата ВОЗ, който каза, че не бива да изкривяваме конкурентоспособността, но според мен, ако ги няма тези стандарти, ще изкривим конкурентоспособността, защото в момента тези, които работят по правилата, не получават никакво предимство. Напротив, те излизат глупавите. Затова мисля, че не става дума за изкривяване на правилата, за точно обратното. Бизнесът иска правна сигурност. И ние точно това и трябва да направим. Същевременно ми се струва, че този разговор трябва да продължи не само в нашата комисия, но и отвъд нея, защото като докладчик аз съм запозната с темата. Знам, че колективното знание понякога се натрупва по-бавно, но ние трябва да го натрупаме заедно. Същевременно това, което няма да позволя, е да се върнем назад във времето. Много бих се радвала да говорим за възможните проблеми, но не искам да се връщаме назад във времето и да стигнем до резултат, който всъщност да е по-слаб от договореното от ООН и ОИСР преди години. Но съм готова да работя заедно с всички колеги тук след около две седмици докладът ще бъде съставен. Благодаря ви, госпожо Волтерс. Преди да преминем към 11-та точка, искам да благодаря на заместник-председателя за неговото присъствие. Сега преминавам към 11-та точка устойчиво корпоративно управление господин Дюран. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че колегата Глюксман ни напуска, защото всъщност този доклад се вписва в същата логика на това, което сме констатирали, което говорим отдавна. Устойчивото управление, като не финансовата отчетност е част от едно ново виждане за предприятията. Това е свързано с необходимостта да отчетем промяната в, в света. Ситуацията е парадоксална. Това вече беше казано ситуацията е неизгодна за предприятията, които се опитват да спазват предприятията, които се опитват да спазват правилата, като правата на работниците, околната среда. COVID-19 показва, че сме в една системна криза, че сме в свят, в който представата за предприемачеството е, започва да изчезва. Ние, независимо от това, каква е дейността в реалния живот извън този парламент, е ясно, че економическата логика се, преобър... се преобърна преобърна се от дългосрочния подход към един краткосрочен, чисто финансов подход, без да държи сметка за дългосрочното развитие. Господин Волтер със сигурност ще ми каже, че ние, не живе, че ние живеем в реален свят и законодателната дейност трябва да съответства на реалния свят. Ние знаем каква е ролята на финансовия сектор. По отношение на екологичните цели, целите, които сме си поставили за 2300 години, знаем, че ще имаме нужда от няколко стотин милиарда и голяма част това финансиране трябва да дойде от публичните средства. Затова имаме нужда от баланс между инвестициите, които са необходими и заедно с това рентабилността на предприятията, за да може да има възвръщаемост на инвестициите. Трябва да постигнем този баланс и вътре в предприятията трябва да работим с, с унези заинтересовани е, лица, които се стремят и към устойчивост, а не само към краткосрочни резултати. Ето това е темата на доклада. Няма да се простирам в повече подробности. Благодарение на чудесната работа на секретарията и председателството на парламента, комисария Рейндерс ще ни представи доклада. Това не е левичарска визия, която ще застъпваме. Ние не, см... не искам да е, създаваме е, представата, че сме а, е, левичарски проект. Само, че е много важно да има ясни правила. Сега, връзката връзката между правилата и краткосрочните резултати трябва да е ясна. Престоят срещи на докладчите в Сянка. Ние трябва да се нормализира онова, което се случва в предприятията. Нямаме общи норми, НПО, заинтересованите страни дори не могат да осмислят документацията, тъй като тя е съставена по различен начин. Целта ни не е да преобърнем нещата с главата надолу, а да, а да постигнем повече справедливост и повече ясно за всички, които функционират в економическата област. Аз очаквам да чуя това, което ще каже комисария Рейндърс. Той ще той ще ни иллюстрира баланса между по-строгите и по-гъвкави норми. Председателят, благодаря ви. Искам да ви помоля да не говорите повече от две минути. Господин Радев от ЕНП имате две минути. Уважаеми колеги, устойчивото корпоративно управление определено е тема, която със сигурност ще обсъждаме в следващите години. Корпоративното управление е свързано преди всичко с борсовото търгуваните компании и отскоро и с дружествата държавна собственост е насочването и контролът от страна на съветите на директорите и на надзорните съвети на действията на компаниите при зачитане на правата на акционерите и на заинтересуваните лица за постигането на добри економически резултати от вложените инвестиции в една все по-динамична световна среда. Влиянието за това могат да отказват както економическите и политическите процеси, така и промените в климата, като нарушен баланс в околната среда. Днес сме свидетели на тенденции, при които постигането на економически цели постепенно се обвързва с цели, които са нетрадиционни за предприятията – борбата с климатичните промени, преодоляването на социални проблеми и устойчивото развитие като цяло. Ето защо мисля, че е важно да се създаде една нова бизнес култура за устойчиво развитие от директорите на предприятията. Само така те ще могат да ги водят в правилната посока на устойчиво корпоративно управление, ще преследват общата цел за неговото насърчаване и ще допринесат за по-голямо устойчиво създаване на стойност за компаниите. Важното е да имаме общи действия на ниво Европейски съюз в областта на дружественото право. Но считам, че създаването на една нова бизнес култура ще отнеме време. Ето защо трябва да намерим балансиран подход, който да отчита необходимостта от намаляване на краткосрочния натиск върху фирмените директори и насърчаване интегрирането на устойчивостта в корпоративното вземане на решения от една страна и необходимостта от достатъчно гъвкавост, за да се вземат предвид различните национални регулаторни рамки от друга страна. Очаквам с нетърпение сътрудничеството си с докладчика и другите докладчици в сянка. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Ms. Walters. Госпожо Волтер, две минути. Благодаря. Благодаря, Паскал, за встъпителните думи. Съгласна съм с всичко, което каза. Е, сега е много важно да приемем този доклад, който комисията да използва в е, е, своя размисъл какво да се прави от тук нататък. Много е важно да се отчете, че фирмите не са само конкуренти е, които не само търсят максимална стойност за акционерите, но имат важна обществена роля поради климатичните промени. Е, границата между бизнес интересите и общи интерес започва да се размива и фирмите трябва да обръщат внимание на ценности, а не само създаване на стойност. Ето защо твоя доклад и мой доклад, разбира се, са част от този размисъл. Но също така, предложение за жените в управителните съвети, зеленият пакт, това са все части от пъзела, който се, участ... който се надявам да разработим. Ангажимента на комисията за преразглеждане на научно-развойната дейност е много важен в тази област. В момента нямаме достатъчно сравними данни. Ти говори за краткосрочния подход, напълно съм съгласна и задълженията на директорите на фирмите трябва да включват рисковете за устойчивостта и създаването на дългосрочна ценност и трябва да покажем ясно какво се очаква от фирмите. И разбира се, в заключение, Европа се изгражда около райнландския модел, разбира се, свободния пазар – е, но модел, в който не се е, страхуваме от е, държавна намеса. През последните години, за съжаление, ние преминаваме към англосаксонския модел на краткосрочния подход и създаването интересите на акционерите. Европа трябва да обърне тази тенденция. Настроена съм оптимистично и се радвам, ще се радвам да работим заедно. Благодаря. Госпожа Тосан. Да, разбира се, имаме нужда от нови правила за нашите предприятия, имаме нужда от прозрачност и тук аз подкрепям насоките, зададени от докладчика. Очакваме да чуем какво ще ни каже комисаря. Аз ще се спра на следните въпроси. Ние трябва да интегрираме по амбициозен, но и конкретен начин индикаторите, предоставени от науката в управлението на предприятията. Лошите економически резултати често са свързани и с лошите, лошото състояние на околната среда. Също така трябва да се предвидят задължения за инвестиции на предприятията. В рамките на Европейския съюз има дефицит на инвестиции в публичния сектор. Ние имаме нужда от масирани инвестиции, ако искаме да постигнем новите цели. И пандемията показва, че Инвестициите са по-необходими от когато и да било. Предприятията не бива да, да прехвърлят цялата печалба на акционерите. Ние трябва да помислим и за структурата на заплатите, те да са свързани с печалбите на предприятията, да се намаля неравенството между и е, жените и да когато говорим за неравенство, имаме предвид присъствието на жените в ръководство на предприятията, но и в заплащането. Надявам се, че докладът е, ще вземе предвид и тези аспекти. Благодаря, госпожа Обри. Две минути, не повече. Благодаря за този проект, за доклад. Аз мисля, че темата е много важна и тя е свързана с мястото на предприятията в, в економически и социалния живот и в околната среда. Докладът върви в правната посока, като задава редица въпроси за прозрачността, например. Нека да използваме проучването на Европейската комисия, която признава, че краткосрочния подход е вредно и за самите предприятия, защото в крайна сметка предприятията поемат рискове намаляват инвестициите, което е в ущърп на тяхното собствено бъдеще и това е само в интерес на акционерите. За 10 години дивидендите се увеличиха 70%. Ето защо трябва да разгледаме следните въпроси. Състава на управителните съвети, в, и, и да не е само краткосрочния подход. Също така социално-економическите резултати на предприятията. Про, предприятията да бъдат насочени към обществена, създаване на обществена полза. Днес целта е да се стимулират акционерите да търсят по-дългосрочна рентабилност. С това приключвам. Господин Мандърс. Господин Мандърс, заповядайте. Благодаря. Напълно съм съгласна с, съгласен с целите, само че ние живеем в глобална економика и ако говорим за задължителна економическа и социална отговорност, това е хубаво, защото искам внуците ми да живеят добре, искам да живеят в добър свят – само, че трябва да се има предвид и реципрочността, защото се конкурираме с глобални играчи. Ние искаме да създадем европейски шампиони, които да се конкурират а, с а, глобални играчи, които създават а, предприятия в Европа, работни места – и държавите членки е хубаво да координират данъчното облагане. Разумно е да се въведе данъчна схема, в която фирмите плащат данъци в страната, в която извършва дейност, вместо всички пари да се насочват към Бермудските острови. И е, да не се превърне Европа само в един музей, в който да идват китайските туристи. Трябва да помислим за създаване на улеснения за европейския бизнес да оцелее в глобалната економика. Това изисква идеи и лидерство. Нека и да отчетем и това. Господин Бошаде. Благодаря съвсем набързо. Аз а, бих повторил всичко, което вече се каза, което казах и когато обсъждахме предходния проект за надлежната проверка. Имам същите аргументи. Питам се дали докладчиците знаят колко са европейските предприятия, които затвориха врати и чието работници станаха безработни през, в последно време. Това са много малко, малки и средни предприятия. Това се случва, когато те не могат да си платят данъците, за да издържат едни държави мастодонти – е, всъщност едно предприятие е устойчиво тогава, когато може да си плати задълженията, може да си плати данъците, може да плати за адвокати и мисля, че сега трябва да добавим и всички екологични проблеми и всякакви други видове управление – би трябвало да се прилага принципа за реципрочност. Вие говорихте за тези звезди, които сте гледала и това е една много хубава идея наистина, но същевременно трябва да се водим от основния принцип на римското право, че този, който извършва действие – носи и тежестта на доказване. Но същевременно вие искате да обърнете този принцип, което всъщност нарушава презумцията за невиновност и което от, отговаря повече на Съветския съюз, отколкото. Госпожо Хаутала, благодаря така председателя Ланге работи по надлежната проверка от гледна точка международна търговия. Аз а, имам същ интерес към устойчивото развитие. Очаквам изложението на Европейската комисия а, и в проучването говори за ясна тенденция към краткосрочен подход през последните 20 години. Тоест, повече възнаграждение за акционерите, вместо да се инвестира в работниците и подобряване на корпоративната култура корпоративното управление би трябвало да отразява е, нова тенденция към дългосрочен подход, т.е. фирмите да инкорпорират аспектите на устойчивото развитие в своето функциониране. И за разлика от колегата Бушаде, най-добрите фирми работят с експерти по екологични въпроси. Това не е нищо чуждо за корпоративния свят. Фирмите настояват за задължително законодателство за настойчива проверка, което е свързано с доклада на колегата Дюран. Тук имам изявление от повече от 20 компании. Ericsson, Adidas, и други, които настояват за задължително законодателство за надлежна проверка в областта на правата на човека и околната среда, тъй като те страдат от конкуренцията на безотговорни конкуренти. Аз съм убедена, най-добрите борси вече мислят за тези принципи. комисария Рейндърс е, е вече има е във връзка с нас. Сега ще дам думата на комисаря. А, гласуването приключи. Добре е дошъл, господин комисар. Много се радвам, че сте тук. Е, току-що проведахме е, предложение във вашия портфел, корпоративна надлежна проверка и устойчиво корпоративно управление. Обедена съм, че вашите служители ще ви представят информация за въпросите, които обсъдихме. Сега ще ви дам думата и както знаете, тези теми се надяваме да бъдат включени в работната програма на комисията за 2021 година. Имате думата за 12 минути. Благодаря ви, господин председател уважаеми член на Европейския парламент. Добър вечер на всички. Благодаря ви за тази покана да обсъдим въпросите за надлежната проверка и устойчивото корпоративно управление. Теми, които са много важни за мен. На 29 април вече представих пред работната група на Европейския парламент за отговора на стопанска дейност първата част от проучването, на което ще се основава същото ни инициатива за устойчиво корпоративно управление, проучване за надлежната проверка в рамките на, проверка, на веригата за доставки. Днес е, за мен е чест да представя пред вашето, вашата комисия второ проучване, което е свързано с задълженията на директорите и други елементи на корпоративното управление. Това проучване, публикувано през месец юли, прави оценка на економическите данни на корпоративно управление. Целта е да се направи оценка на това дали управлението на европейските предприятия проекти се характеризира с краткосрочна ориентираност. В това проучване са обхванати над 4000 котирани на борсата компании от 16 държави и членки за периода между 1992 и 2018 година. Резултатите показват, че краткосрочната ориентираност е действителност и непрестанно се увеличава в европейските предприятия за повече от 30 летия тази инициативите за корпоративно управление не са пряко свързани с увеличаване е, на е, цената на акциите и то в краткосрочен план, като е, целта, тези цели не винаги са свързани с дългосрочните интереси на дружествата. Ще ви ще позволя да иллюстрирам някои от тези данни. През последните 30 години възнагражденията на акционерите са се увеличили от 20 до на 60% от нетните приходи на дружествата. Едновременно с това бизнес инвестициите в технологии, и и нататък са намалели с 45% от нетните приходи. А пък инвестициите в научно-заводна дейност са намалели с 38% процента. Подобно тен... дългосрочни тенденции се белязват във всички е, оценени държави членки и в, макар да има известни разлики между отраслите, тенденции се белязват навсякъде. Този вид като сложна ориентираност има негативни последици за цялостната економика. Освен това, краткосрочната ориентираност може да доведи до увеличаване на неравността, като се ограничават като се увеличава натиска върху заплатите на служителите за сметка на възнаграждението на акционерите. Като срочната ориентираност, освен това, води до бизнес модели, които често вредят на климата, на околната среда, на трудовите и други човешки права. Освен това, те, този вид бизнес модели вредят и на самите предприятия, както стана ясно от кризата от COVID-19. Такъв вид краткосрочна ориентираност прави предприятията по-малко устойчиви на външни шокове и те се нуждаят в случай на тежка криза от държавна помощ. И освен това, този вид краткосрочна ориентираност е, възпрепятства възможността на Европейския съюз да постигне своите цели по отношение на устойчивото развитие и е, целите устойчиво развитие на ООН. Но каква е целта? Какво може да обясни този вид е, тенденция? На първо място е определянето на задълженията на директорите като насърчаване на краткосрочни перспективи с цел по-бързо възнаграждение за акционерите. На второ място са стратегическите перспективи за устойчивост и ефикасните практики. На трето място е ограниченото участие на самите акционери. В момента няма достатъчно голяма яснота за дължимата грежа на директорите към интересите на компаниите. В, макар във всички държави членки, директорите да, да би трябвало да действа в интерес на компанията като цяло, често не е ясно какво точно се разбира тук под думата интерес. Как интересите на акционерите и дългосрочните интереси на компанията могат заедно да се бъдат взети предвид? Какво трябва да направят директорите, за да включат включват елементи, свързани с устойчивостта. Често този вид елементи води до прекалено ограничено определение на задълженията на директорите и не, не, в, в немалко случаи задълженията на директор се свежда само до задължения към активистите към акционарите, извинете. В заключение, е, проучването стига до заключението, че има нужда от европейско законодателство. Прекалено рано е да се каже как ще изглежда точно това законодателно предложение в подробности. Но двете проучвания са добра основа за провеждане на оценка на въздействието, което ще подкрепи предстояща ни инициатива за устойчиво корпоративно управление. Комисията потвърди своето намерение да предложи инициатива в тази област в на няколко съобщения на, напоследък и най- наскоро беше при подготвянето на плана за възстановяване. В проучването се установяват три цели на Европейската инициатива. На първо място трябва да засили ролята на директорите при преследване на дългосрочни интереси на дружествата. На второ място, да се подобри отчетността на директорите за устойчивостта на корпоративното поведение и на трето място да насърчи корпоративни практики на корпоративно управление, които да водят до повече устойчивост. Нашето първо поручване вече показа, че трябва да се иска от европейските предприятия да въведат процедури за надлежна проверка по отношение на социалните, човешки права и околната среда, в която да обхване цялата верига на доставките. Основните елементи на прехода към устойчиво са е, тясно взаимосвързани и трябва да се разглеждат заедно. Трябва да се стремим към постигане на една последователна и хармонизирана рамка, която да се е, изпълнява изцяло трябва да се уточни, че директорите на компании с ограничена отговорност трябва да, обсъ... да обмислят два важни въпроса. На първо място интересите на всички заинтересовани страни в компанията, както и дългосрочните интереси на, само, на предприят... самото предприятие и е тяхно дължима грижа да действат в интерес на това предприятие от ключово значение е да се гарантира установяване на интереси на всички заинтересовани страни и е много важно обхващането на, устойч... на аспектите на устойчиво развитие да бъдат включени в бизнес стратегиите. За целта трябва да са налице нужните структури и процедури за експертиза на усечивостта, което ще улесни взимането на решение към устойчиво управление. Освен това, задължението на компанията да води и да провежда надлежна проверка по отношение на околната среда и човешките права, трябва да върви ръка за ръка с задължението на директора да определи цели по, по отношение на устойчивостта за намаляване на негативното въздействие за заинтересованите страни. Освен това, тези корпоративни цели трябва да бъдат съгласувани с нашите цели за устойчиво развитие, както и с целите за климатична неутралност от 2050 година. Прозрачността, особено чрез корпоративно оповесяване ще помогне да се подобри доверието към устойчивото управление на предприятията. По отношение на приложеното поле ще обсъдим какво, от какво точно се нуждаем. По принцип, най-добри резултати се постигат с а, възможно най-широко обхващане. Тоест всички ком, компании с, с, с дружества с ограничена отговорност обхванати от европейското дружествено право. Едновременно с това нашата инициатива ще обърне особено внимание на съизмеримостта и нуждата да се намали тежестта за малките и средни предприятия предприятия. По отношение на задълженията на директора, в момента обмисляме възможности, по които да дадем повече власт на всички заинтересовани страни, а не само на акционерите да изискват отчетност от директора. По този начин предвиждаме да се засили ролята на надзорните органи, както и частни възможности за оказване на проверка и контрол от страна на гражданското общество. Надявам се също така да има добра съгласуваност между нашата инициатива и преразглеждането на директивата за оповестяване на нефинансова информация. Ще работим за съгласуваност в Европейската комисия по тези две инициативи. Оценката за въздействие на нашата инициатива е в процес на на, на призив за обратна връзка до 8 октомври. След това ще започнем процеса на обществени консултации, като ще го направим с в дух на пълно сътрудничество с водещите заинтересовани страни. Надявам се по този начин да създадем един нов подход за корпоративното управление, което да направи европейските дружества по-силни за бъдеще, като едновременно с това постигне и положителни последици за социалните и екологичните ни ангажименти. Уважаеми член на Европейския парламент, очаквам с търпение по-нататъчните ни дискусии. Бих искал също така да ви поздравя за ролята на лидери, които играете по тази важна тема и да подчертая колко важно важен е лично за мен този въпрос. С нетърпение, разбира се, очакваме вашите коментари и въпроси. Процесът върви добре, както вече казах. Оценката на въздействие в момента се изготвя. Скоро ще започне и процеса на публични консултации, но разбира се, сме готови да чуем всякакъв вид принос не само от класическите централни страни, но и членовете на Европейския парламент. Благодаря ви за днешната дискусия. Благодаря ви за тази възможност да ви представя резултатите от второто ни проучване и какви са евентуалните е, е, ни идеи за структура на предстоящата ни инициатива. Благодаря ви, господин комисар. Списъкът с списъците за изказване е дълъг, но разполагаме само с 15 минути, така че ви моля да се придържате към една минута за изказване. Господин Фос има думата. Много благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря Рейндърс за неговото изказване. Нееднократно сме обсъждали теми тук в, в Комисията по правни въпроси и като цяло имаме ясна позиция по тях. Предвид краткото време, с което разполагам, бих искала да ви попитам до каква степен смятате, че е логично да се работи на равнището на Европейския съюз или смятате, че е по-добре да се работи на равнището на ОИСР с техните стандарти? Вероятно сте наясно, че тук не можем да, да изолираме само тези правила. Знаете, че винаги има проблеми с изпълнението и мониторинг, мониторинга. Така че как си представяте тези правила? Ще има ли разграничени за отделните отрасли? Ще има всеобхватни еднакви правила? Благодаря ви, господин Валкин, има думата. Ah, now, now I can press the speak button. Sorry, it wasn't active, so I uh, try to be. Уважаеми господин комисар Райндърс, благодаря ви за присъствието днес. Европейски парламент нееднократно е повтарял и подчертавал, че европейските предприятия трябва да предприемат повече, да повече усилия за опазване на социалните и екологични права в в рамките на пандемията от COVID-19. Това е отново страна ясно. Само в отрасъла на текстила бяха загубени над 300 милиарда евро доходи за работниците в трети страни. И въпреки международните усилия, въпреки ръководните насоки на ОИСР, тези практики продължават и смятам, че тези доброволни инициативи могат да са добър пример, от който да се вдъхновим за да изготвим рамката за европейският верига на доставките. Знаете, че в момента се работи по законодателно предложение в Германия и много предприятия са недоволни и искат да се избегне гражданско правното използване на, понятието за носене на отговорност и в това отношение имат подкрепата на министра на економиката на Германия. Въпросът ми е, е вашата позиция. Виждате, че днес Комисията по правни въпроси, по международна търговия е, и по вътрешния базар работят в една и съща насока, имат ни същи цели. Не искаме отговорността ни да спира на външните граници на Европейския съюз. Благодаря ви. Аз ви благодаря. Господин Дюран. Благодаря ви, господин председател. Господин Рейндърс, знаете до каква степен за нас е важно да знаем, че вие лично цялата комисия с поели ангажимент по тази тема. Комисията и Юри също работи много активно и за това бих искал публично да ви благодаря. Да благодаря за вниманието, което отделяте на работата на нашата комисия. Разполагам само с една минута, така че няма да отнемам повече време. Вашият отговор е по-важен от моя въпрос. Така че ще бъде съвсем прагматичен в доклада се твърди, че има задължение за включване на елементи на устойчивост в бизнес стратегията и бизнес модела. Въпросът ми, имате някакво предпочитание за това как ще се осъществява контрола? Дали ще бъде с външен аудит или с вътрешен аудит? Исках само да ви попитам дали сте обмислили вече този въпрос. Благодаря ви. Благодаря, господин Любретон. Благодаря, господин председател, господин комисар, господин Рендърс. Вие бяхте ясен по принцип като съдържание, но може би формата е малко странна. Това е тема, която е, малко ме изненадва, защото до сега комисията защитаваше един е, неконтролиран капитализъм – а сега искате да преминете към едно управление, което да е устойчиво, което да работи краткосрочно. Това е чудесно, но какви са решенията, които предлагате? Вие говорихте за гражданска отговорност, добре, говорихте също така за контрол, упражняван от е, обществените власти. Но какъв е този контрол и кой точно ще го упражнява? Благодаря. Благодаря, колегата Туса. Благодаря ви. Добър ден, господин комисар. Още веднъж благодаря за тази размяна на мнения. Е, е, вие засегнахте много важни теми. Благодаря ви за това. Вие говорихте за този нов текст. Ние наистина имаме нужда от нов регламент. Аз ще подчертая три теми, които са важни за нас. Включването в новите правила на поетите ангажименти за климата и за инвестициите, защото ние знаем, че имаме нужда от инвестиции. Необходимо е да се постави въпроса за е, заплащането, равното заплащане между мъжете и жените. Знаете, че в ООН се води дискусия е, за новия тип управление на предприятията, което е необходимо, новия тип управление на дружествата – Какво мислите вие за тази позиция? Благодаря ви, госпожо Обри. Благодаря, господин комисар. Благодаря, че сте с нас. Аз ще бъда много кратка в рамките на една минута. Имайте предвид, че докато ние говорим, една акция ще смени притежателите си три пъти, което показва колко е трудно да говорим за устойчиво управление на дружествата. Много е хубаво, че комисията казва, краткосрочният подход е опасен за планетата, за економиката. Много от нашите предприятия – обаче предпочитат да възнаградят своите акционери, вместо да управляват устойчиво в кризата. Наистина е необходимо да има обществен контрол, защото, както виждаме, пазара не може да се саморегулира. Трябва да се мисли за управителните съвети, и за тяхното възнаграждение, но и за възнаграждението на акционерите, защото така както са сега нещата, това само увеличава неравенството. Благодаря, госпожо Волтерс. Благодаря ви. Аз ще се опитам да бъда много кратка. Интересно беше да се прочете проучването. Благодаря ви за личната ангажираност – Проучването показва какво е въздействието на тези дружества върху отрасли и аспекти, които са извън тяхното пряко поле на действие. Това са проблеми, с които трябва да се разгледат и наистина проучването е съвсем навременно. Два въпроса към господин комисара – Законодателните варианти, които се изброяват, включват ли такива, по които е решено вече да се работи? На второ място, както господин комисаря знаят, в парламента ние сме направили разделение между надлежната проверка от една страна, която е едно по-широко изискване към компаниите и от друга страна задълженията на директора – надежната проверка отива по-далеч от въпросите само на управлението. Господин комисаря, съгласен ли е с това разделение? Благодаря, колегата Мандерс. Благодаря ви, господин комисар. Надявам се, че вие разбирате какви са мотивите на колегите и ние трябва да сме подготвени за бъдещето. Както вече казах, необходимо е да има реципрочност между компаниите, които работят в Европейския съюз. Нямам предвид само европейските компании и останалите компании Имам следния въпрос. Вие говорихте за гражданската отговорност. Правилно ли разбирам, че един управителен съвет може да носи отговорност при установено нарушение, например директор на, на Volkswagen получил твърде голям бонус 12 милиона евро. Според мен той трябва да ги плати на компанията, а не да ги получава всъщност. И още нещо. Смятате ли, че в Европейския съюз трябва да се въведе справедлива данъчна система, така че компаниите да не плащат само а, своите данъци в Бермуда? Благодаря, господин Радев. уважаеми господин комисар. Благодаря ви за представянето на това проучване, което изглежда много подробно и задълбочено. Създаването на нова бизнес култура за директорите на компании, която да ги води по пътя на устойчиво управление, се изгражда бавно и ще са необходими доста съпътстващи мерки на европейско и национално ниво, които да помогнат на ръководителите на компаниите да работят в тази посока – Признавам се, че проучването дава много възможности за действие от страна на Европейския съюз и е трудно да се прецени кое ще е най-доброто. Според оценката обаче, която се прави в проучването, изглежда, че като че ли вариант C1, в който се предвижда предложение на Комисията за нова директива на Европейския съюз, която да се направи общо европейска формулировка на задълженията на директорите и интересите на компанията – е най-подходящ и ефикасен за решаване на проблема? Вие подкрепите ли това решение и ако ли не, кой според вас е оптималният вариант на действие, който трябва да се предприеме? Благодаря ви. Thank you very much. And now the last speaker. Благодаря, госпожа Хаутала. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря за представенето. Наистина ще разгледаме второто проучване много по-подробно. Искам да ви попитам, има ли вече реакции от страна на корпоративния свят? Европейският съюз, според мен, може да има наистина водеща роля като един много голям пазар. И на второ място – като говорим за корпоративно управление, Как оценявате е, вие работата вътре в Европейската комисия по тази тема? Благодаря. Господин комисар, имате 4 до 5 минути. Възможно е да загубим превода, обаче съвсем скоро. Заповядайте. Благодаря. Ще следвам реда на зададените въпроси. Първо на господин Вос. Разбира се, че е, имаме насоките на ОИСРА, но има и национални разработки за корпоративното управление. Те също са много полезни. Разбира се, може да се стигне и по-далеч, като се следва подхода на ОИСР или на ОНЕ. Защо не? Ние търсим пресечната точка на всички отрасли. От друга страна е възможно да се търси отраслов подход. Има много компании, които работят в различни отрасли, обаче е важно да се следват едни и същи правила. Разбира се, че и трудовото законодателство трябва да се вписва в надлежните проверки, но ние трябва да работим и по социалните проблеми, и по човешките права, не само по екологичните въпроси. Не може всичко да спира на границите на Европейския съюз, що се отнася до международното трудово законодателство. Наистина има проблеми, необходим е външен контрол, що се отнася до работниците в дружествата. Необходимо ще бъде да подготвим при тази инициатива и ролята на съответните обществени органи. На господин Любретон по отношение на формата не мога нищо да ви кажа, мога само да кажа, че аз бях посочен за комисар миналата година. Тогава започнахме работа по инициативата, по проучването и сега всичко се конкретизира. На госпожа Туса, разбира се, трябва да бъдем обективни – и ние сме готови обаче и да работим с ООН и на ниво ООН. Ако е възможно да се работи възоснова на солидно правно основание и преговорите протекат по един безпристрастен начин, ние сме готови да работим с ООН. Мисля, че би било добре да се тръгне обаче от инициатива на ниво Европейски съюз. Госпожа Обри зададе въпроси в множество области. Аз не мога да отговоря по всички от тях за състава на управителните съвети или възнаграждението, което се получава или пък данъчните проблеми. Ние не можем да решим всички тези въпроси чрез инициативата. Госпожо Валтерс, разбира се, че ние работим по законодателно предложение. Надлежните проверки в веригите и устойчивото управление, дали това са разделни въпроси. В момента ние ги разглеждаме като една тема. Надлежните проверки, социалните и екологични задължения. Колегата Вандерс, дали управителния съвет ще носи отговорност или компанията, това още не е решено. Важна е идеята за носене на отговорност. По справедливото данъчно облагане, благодаря ви за идеята да имаме тази инициатива като основа и за създаване на справедливото данъчно облагане, но за това си има други предложения. Господин Радев, в момента не сме решили дали да изберем един или друг вариант. За нас е важна отговорността на директорите и компаниите, но ние сме на етап консултации и разбирате, че основната цел, разбира се, е да въведем тази отговорност госпожо Хаутала. Да, ние говорихме доста по въпросите, които поставяте през последните месеци. И може би ще помислим и за компаниите от трети страни. За сега не сме го направили, но е необходимо те да имат същите задължения тогава, когато се опитват да работят на европейския пазар. И съответно и европейските компании могат да следят доколко компаниите в трети страни, що се отнася до веригите на доставки, извършват надлежни проверки. Това мога да кажа, но за сега няма конкретно някаква нова реакция. Виждам, че в Европейския парламент се работи, тази инициатива се приема положително. Приема се положително и от моите колеги и комисари, и отделите на комисията. Още веднъж благодаря ви за вашите изказвания и въпроси. Ние ще продължим работата, сега сме на етап консултации и по-късно ще можем да ви дадем повече подробности за елементите на нашата инициатива. Твърде рано е да се каже какво предложение точно можем да отправим, защото не сме приключили консултациите. Много ви благодаря ние в Юри очакваме да продължим тази размяна на мнение. Очевидно, че темата е много важна за тази комисия и нейните членове. Преди да привършим работа, нека да кажа и 25 гласа са подадени 24 за, 1 против, 3 въздържали се. Поздравявам господин Бреер. и трябва да съобщи решението на координаторите. Господин Гарсия Бланко ще бъде докладчик на името на мястото на Жан-Франсуа. Господин Любретон ще бъде докладчик по становище 2019 на Европейския съд. Господин Бек е автор на становище има ли нещо друго по точка разни? Следващото заседание е предвидено за Брюксел 10 септември. Първата част на заседанието е от 12 до 13 часа, но това е само частта за гласуване.